Hello everyone, if you want to take your seat. Добър ден на всички. Заемете местата си и нека да започнем дебата по тази точка. Тя е много специална. Става дума за съвместно заседание с колегите от комисията АФЕТ. Ще обсъдим един много важен доклад, посветен на климатичната дипломация. Добре дошли на всички колеги, които са решили да присъстват днес след обед. Радвам се, че двете комисии са решили да обединят усилия в рамките на този доклад. Той е много важен, посветен на климатичната дипломация и мисля, че наистина е дошло времето за един такъв доклад. Съвета прие заключение по този въпрос не отдавна, на 26 февруари. И тъй като измененията в климата са действителност и ни засягат все по- и по-видимо, време е да се вземем заедно в глобален план и да препотвърдим нашите ангажименти в рамките на Парижското споразумение. Това трябва да се случи, ако искаме да ограничим измененията в климата. Освен това, искам да подчертая колко е важно Европейския съюз да играе наистина водеща роля в областта на климата. Всички заинтересовани страни трябва да участват в процеса, трябва да има улесняване на диалога, да се обменят практики, да има сътрудничество между държавни и недържавни заинтересовани лица. До сега това сътрудничество се оказало много полезно. Всички знаем какви са последиците от измененията в климата и е ясно, че трябва да имаме единна политика в Европейския съюз относно справянето с измененията в климата. Двете комисии са решили да сътрудничат по тази тема. Обедена съм, че ще имаме единно и ясно послание. Очаквам с нетърпение дебата по доклада днес. Сега ще дам думата на господин Клаус Бухнер, който замества господин Макалистър, председателя на комисията АФЕТ. Господин Бухнер ще каже няколко думи. Заповядайте, господин Бухнер, имате думата. Благодаря, госпожо Валян, за любезните думи. Мисля, че доклада е не само своевременен, но и много важен. Мога да представя собствения си опит. Работя в рамките на различни делегации. Е много важно да се наблегне на тази тема. Мисля, че доклада задава един добър способ за действие. В него се казва, че е необходимо да се идентифицират ключовите приоритети и те да се прилагат от всички наши делегации, независимо къде се намират те. Аз лично мисля, че е много полезно да има такъв доклад. Няма да отнемам повече от времето ви. Ще дам думата на госпожа Дали. Благодаря и на двамата. Днес аз ще се изкажа от името на Йо Лайнен, който е докладчик от името на нашата комисия. За съжаление, Йо Лайнен не може да присъства днес, така че той ме помоли да изкажа неговата благодарност на Арне Лиц, съдокладчика, за ползотворното сътрудничество през последните месеци. Колегата иска да чуе какво смятат и другите докладчици и какво смята комисията относно проекта на доклада. Нашия доклад е една отлична възможност да се препотвърди ангажимента на парламента за справяне с измененията в климата, освен това и по отношение на прилагането на Парижкото споразумение, както в Европейския съюз, така и в глобален план. За първи път Европейския парламент се заема с така наречената климатична дипломация на Европейския съюз. Имаме една отлична възможност да дадем своя принос преди срещите КОП 24 и диалога Таланова. Имаме една отлична възможност за сътрудничество между нашите две комисии, АФЕТ и ЕВТ, като климатичната дипломация използва инструменти от сферата на външната дейност за справяне с измененията в климата. Имаме препоръки към комисията в доклада, имаме препоръки към СВД, имаме препоръки към държавите членки. Целта на всички тях е да има последователност по отношение на климатичната дипломация е, мерки, които да имат сериозно въздействие. Три неща. За да се направи климатичната дипломация успешна, имаме нужда от амбиция, ресурси и стратегическо партньорство. Аз съм убедена, че колегата Арне Лиц ще добави нещо по всички тези въпроси, когато се изказва. Що се отнася до нивото на амбиция, днес навлизаме в ключов етап по отношение на Парижкото споразумение – Специалния доклад на Международната комисия за измененията в климата ще покаже, че е необходимо да се ограничи глобалното затопляне до градуси и половина. Освен това, срещата в Катовице ще бъде много важна. Когато приключи първия доклад Тава Нова, ще се премине и към допълнителни действия. Да се надяваме, че изпълнението на споразумението ще е добро и че ще се спазят обещанията. Този диалог Таланова има за цел да се гарантира едно общество, което да има нулеви емисии. Знаете, че нашето население е много засегнато, поради суши, поради наводнения, поради много други природни бедствия. Вече ни беше напомнено, че в много райони измененията в климата представляват заплаха за всичко живо, както и за местообитанията. Много е важно да се заложи на стратегическите партньорства. Европейския съюз е един от лидерите и трябва да използва своя капацитет. За да успеем обаче, трябва да имаме стратегически партньорства. Ролята на Европейския съюз трябва да се основава не само на активна, конструктивна и медиаторска роля на ниво ООН, например, но и в рамките на други международни организации като ИКАО и ММО. Европейската климатична дипломация би следвало да стане не само по-професионална и да следва конкретна стратегия. Тя трябва да използва различни инструменти, за да се включат различни заинтересовани страни и то по целенасочен начин. Европейския съюз трябва да оглави амбициозната коалиция от правителства на КОП-24. Освен това трябва да поведе една нова коалиция, в която да участват местни власти, представители на гражданското общество и частни дружества. Друг приоритет трябва да е стратегическото сътрудничество с частни компании, защото знаете, че тяхната политическа тежест нараства, те също доста замърсяват. Естествено, много а, форуми ще бъдат решителни и Европейския съюз трябва да положи много усилия. Групата за действие в областта на климата между ЕС и Китай е една от най-важните. Необходимо е да изградим по-тесни връзки с Китай предвид КОП-24, но не само. Един подобен алианс би бил много полезен, тъй като и двете економики имат общи интереси, като възобновяемите източници на енергия и е, електрическата мобилност. Европейския съюз трябва да поведе всички по отношение на въглерода. Знаете, че имаме опит по отношение на СТЕ, имаме добро сътрудничество с Китай, имаме и достъп до пазарите на САЩ и Канада. Климатичната дипломация трябва да излезе извън рамките на политическата дипломация и в нея трябва да се включат и учени. Европейския съюз трябва, освен това, да работи за експортни стратегии за технологии в областта на климата. Необходимо е да използваме експертния опит, който имаме за да прехвърлим технологии и за да изградим капацитет в други държави. И накрая, но не и по важност, Европейския парламент трябва да се превърне в дипломация практическо заинтересовано лице да действа активно и е, чрез е, своите представители на различни нива трябва да разговаря е, с различни представители на държавите, например. Парламента трябва да има стратегия за климатична дипломация и трябва да идентифицира ключови партньори, с които да разговаря. Ние смятаме, че Европейския парламент може да помогне за това климатичната дипломация да се прилага на всички нива по света. Освен това, ние можем да допринесем за цялостната европейска климатична дипломация. Що се отнася до ресурсите, тъй като измененията в климата могат да бъдат решени като проблем само в глобален план, ние трябва да действаме активно и да говорим с един и ясен глас на КОП-24. В крайна сметка дипломацията може да е един мощен инструмент. Държавите членки могат да се ангажират на по-широка основа. Дипломацията може да помогне за това, може да помогне за изграждането на много добри партньорства. За да бъде европейската климатична дипломация добра, обаче трябва да бъде достатъчно добре финансово подплатена. Е, в доклада се говори за недостатъците в това отношение, говори се за пропуските, които съществуват в Европейския съюз. Справянето с измененията в климата е сериозно предизвикателство и то трябва да бъде отчетено и в рамките на новата многогодишна финансова рамка. Нейното оформяне в идните няколко месеца ще бъде от съществено значение. Ясно е, че европейския бюджет е под натиск, но средствата за измененията в климата не трябва да бъдат урязвани, напротив, трябва да бъдат увеличени. Преди две седмици парламента поиска 30% от средствата по МФР да бъдат заделени за измененията в климата. Европейския съюз трябва да използва своята финансова, економическа и мека сила в това отношение някои други аспекти в доклада, на които иска да наблегне колегата са следните. Трябва да се действа и то веднага. Много е трудно да се предскаже сега какво е нивото на амбиция, което ще е необходимо в Европейския съюз, но няма съмнение, че ние трябва да излезем извън рамките на целите за 2030 година, определени още през 2014, преди да бъде изключено Парижкото споразумение. Не става дума за това какво Европейския съюз може да предложи, какво трябва трябва да предложи. Защото дори без доклада Таланова и дори без доклада на Международната комисия за измененията в климата, знаем, че ще имаме много сериозни проблеми по отношение на емисиите и по отношение на околната среда в средата на века. И тъй като Европейския съюз представлява една от най-големите економики, той има отговорността да намали парниковите газове и ето защо ние призоваваме комисията и държавите членки да действат. Не трябва да губим от поглед и това какво ще се случи с доверието у хората в Европейския съюз, ако Европейския съюз не действа в рамките на диалога Таланова. Необходимо е съответно да се действа не на последно място и в финансов план, за да се демонстрира висока амбиция. За да стане това пък, трябва да имаме една цялостна стратегия до 2050 година. Знаете, че това е съществена част от процеса от Париж. В крайна сметка, плана до 2050 година, който трябва да насочим към смягчаване на въздействието на измененията в климата във всички отрасли, е нещо изключително важно. Европейския съюз трябва да се превърне в витрина за всички страни и райони по света. И ние трябва да демонстрираме, че действията в областта на климата не трябва да бъдат в разрез и не е задължително да бъдат в разрез с нашите економически стремежи. В заключение, е, трябва да подкрепим климатичната дипломация в Европейския съюз. Тя трябва да стане по-активна и тя може да бъде наистина един мощен инструмент. Тъй като доклада е достатъчно обстоен. не смята, че той е добър, но въпреки всичко ще има и още изменения, тъй като той може да стане още по-добър. Благодаря. Нека да дам думата сега на господин Лиц. Благодаря на двамата са председатели. Много се радвам, че сме тук, за да обсъждаме какво е постигнато. Това е своевременен доклад, тъй като САЩ се отегля от Парижското споразумение остава празнина в сферата на лидерството и ние трябва да запълним тази празнина. Климатичните изменения са факт. Не всички са съгласни, господин Трамп не е, но ние имаме и десни групи, които навлизат. те, например, не вярват от Германия, че климатичните изменения са факт. Мисля, че многократно е доказано, че те не са прави и затова предприемаме и действия в тази посока. Съветът прие действия, има заключение за климатична дипломация, през февруари тази година бяха прияти Комитета на регионите. Също се предприеха действия, излезе се с становище. Комисията за климатичните изменения и енергетиката взе становище. Така че мисля, че всички вече смятат, че трябва да се засили климатичната дипломация. Нашата глобална стратегия е интегрирана и е част от политиката за сигурност и външната политика. Засилваме връзката между енергетика и климат, сигурност и външни работи. На конференцията за сигурността в Мюнхен се говори за това преди време и сега продължава да се говори. За първи път комисията АФЕТ се заема с този въпрос. Много въпроси вече бяха повдигнати от колегите. Йол Лайнен също ги представи. Ние присъстваме на КОП, но сега трябва да засилим този елемент във външните отношения. Имаме добър подход към всяка една страна, за да може те да постигнат Парижкото споразумение резолюцията. Но дипломацията в крайна сметка, заедно с екологичната част, трябва да поддържат нещата на такова високо ниво. този подход почива върху три стълба. Първо, парламентът да бъде действащо лице в сферата на дипломатическите действия за климата. Това да бъде наш приоритет. След това климатът да бъде хоризонтален лъч, който пронизва всичките ни външнополитически действия. След това да се заделят подходящите ресурси за СВД, за Европейската комисия, за да може е, да звучи убедително всичко това, което правим. В СВД няма още звено, а трябва да се създаде такова звено. Знаем какво е климатична дипломация. Това е вид външна политика, насочена към климата с трети страни по въпроси за климата, сключване на стратегически партньорства, укрепване на отношения с държави, не държа действащи лица, допринасяйки и смягчавайки последствията от климатичните изменения. Европейския съюз е един от най- силните в тази сфера. Ние работихме за постигане на Парижкото споразумение, приемане на план, в световен план. За да продължим да сме лидери, трябва да бъдем надежден партньор, трябва да повишим амбициите си, да развием капацитет в сферата на климатичната дипломация. Нужна е стратегия за съвместни действия в тази сфера – Държавите членки и други държави, и други институции трябва да работят в тази посока. Климатичната дипломация трябва да е част от външните ни отношения. Трябва да има система за климатични а, отче, екологична отчетност и тази тема да се включи а, при посещенията ни от парламента в други страни. Нашите делегации включват АФЕТ, а, мисля, че трябва да включват и ЕНВИ. ЕНВИ трябва да задават въпроси, които да са част от срещите ни. Да се използват връзките с националните парламенти и международните парламентарни мрежи. Например, партньорството ни с Африка, Тихоокеанския басейн и Карибите. Трябва също така да заделим съответния бюджет – за тези високи амбиции. Това бе повдигнато. Многодишната финансова рамка на Съюза трябва в нея ясно да бъде зададено това. Не само по четвърта глава, но и пета. Докладът надгражданът Парижкото споразумение и се подчертава лидерството на Съюза. Нужно е също да има постигане на целите за устойчиво развитие. Климатът е един от тя, една от тази цели. До година е в Нью Йорк ние трябва да се отчетем по тези цели за устойчиво развитие. Това всъщност придава допълнителна стойност на този доклад. До сега не сме имали стратегия и трябва да действаме по-задълбочено. Дава се шанс да се работи точно по тази цел. Призваваме Европейската комисия да координира действията и да се разработи цялостна стратегия за климатичната дипломация. Призваваме Европейската комисия да работи стратегически по този въпрос. Искаме процес, координиран от комисията, който да изложи препоръки и ключови приоритети за този вид дипломация. Искаме по-добро използване на СВД и делегациите на Европейския парламент в трети страни, като се включат въпросите за климата в дневния им ред. Е, нещата изглеждат добре в външните ни служби и делегациите ни в САЩ. Там като парламент ние също имаме представителство. Те излязоха с стратегии за климата и енергетиката, работят заедно с държавите членки и всяка една държава членка се върти, е, в, поема въпроса от другата, т.е. върти се въпроса между тях и подхождат координирано, говорят с Сената, с Белия дом. Това е един чудесен подход, който е много добър. Има други делегации, където представители на други генерални дирекции също говорят по въпроса. Призоваваме също за сътрудничество с регионалните и местни действащи лица, както и избрани органи на местни, местно ниво, стратегически диалог за декарбонизация и модели без никакъв въглерод, които да излизат в съседните ни страни. Миналата седмица имаше една конференция на Южното партньорство голям интерес имаше от регионите, които произвеждат нефт и газ и ни го продават. Трябва да се подчертае въздействието на климата върху мигрантите и геостратегическия подход. Нужна е подкрепа за развиващите се страни, за да имат мерки и те, които а, трябва това да го съчетаем с нашия подход а, за ВИ на сътрудничество с появяващи се а, страни, да се развият връзките с частния сектор, гражданското общество и научната общност. Последните седмици се срещаме с много представители и примери. Тази тема отваря врати към държави като Иран, например. Те имат много проблеми, свързани с световните организации. Но като виждат колко е важен този подход за климата, мисля, че можем да ги приобщим. Освен това, се отваря още една врата към САЩ. Има нов национален подход към сигурността при Тръмп. И за това, като че ли няма желание да се говори за климатичните изменения но хората, работещи в сигурността, казват, че това е една отлична възможност да се работи и заедно в трансатлантически план. Трябва да се възползваме от тази възможност и това да е част от разговорите ни с атлантическите ни партньори. А, ще има изменения към текста. Очакваме а, с интерес. Очаквам с интерес да ви изслушам, докладчите в сянка, колегите от комисията Искам да кажа благодаря на секретарията, всъщност двата секретарията, които работят отлично до тук. Постоянно се говори с колеги, с Европейската комисия. Support. Vielen Dank. May I pass it now the chair to you? Thank you. Yes, thank you very much. Now I... Заповядайте вие. Докладчиците всяка могат да коментират сега по съвместния доклад. Ще подходим така по две минути на човек. Ако има само по един от докладчиците Афет или Енви, този, който присъства, ще може да говори 4 минути, за да запълни времето на колегата от другата комисия. Пример. Господин Петърле е тук. Ще говори и от името на госпожа Суица. Заповядайте. Уважаеми колеги, от докладчиците в сянка, слънчеви коментари. Първо госпожа Шуица. Уважаеми колеги, искам да благодаря на докладчиците за отличния доклад. Климатичните изменения са възможност за мир, сигурност и стабилност оказва въздействие върху геополитическата стабилност и реда по света. Затова климатичната дипломация е инструмент на външната политика, за да се постигат цели посредством стратегически партньори, връзки с държавни и недържавни действащи лица, като частния сектор, регионалното управление. Този нов подход към тази политика отива отвъд традиционните реалии Движим се от анализ на риска към превенция. За да постигнем целите си и да се борим с климатичните изменения, ние трябва да поставим това като стратегически приоритет на дипломацията. Ние в Европейския съюз трябва да използваме своето политическо влияние за по-нататъчна интеграция на климатичните изменения в развойните действия. Трябва да включим тази климатична дипломация във всички външни действия, които предприемаме. Отеглянето на САЩ от Парижското споразумение дава възможност да поемем водеща роля роля в сферата на климата и да имаме силни връзки с страни, които искат да ни подкрепят и искат да се възползват от, от постигането на тези цели. Ние ще продължим напред. Останалата част от света може да разчита на Европейския съюз за амбициозни политики и подкрепа развиващите се страни. Европейския съюз трябва да си сътрудничи с нови страни, развиващи се страни за смягчаване и трябва да положим много усилия. С удоволствие ще работя по този важен доклад. Това беше Дубровка Шуица. Благодаря ви от нейно име за това, че изслушахте. Сега Алес Петерле, Искам да поздравя докладчиците за този балансиран и справедлив доклад по една изключително важна тема. Този доклад подчертава потребността климатичната дипломация да се превърне в стратегически приоритет за Европейския съюз, като се насърчуват климатични действия във всички сфери, например външната ни политика явно звуча като в кашуица. Продължавам. смятаме, че Европейския съюз тук показва, че вярва в Парижското споразумение. А, ние трябва да бъдем лидер, тъй като след решението на САЩ е остана вакуум. Почертава се значимостта на един единен поход за климатичните действия. Ако не можем да постигнем съгласие по този въпрос във вътрешен план, няма да окажем въздействие във външен план. Стратегическите партньори са много важни а, и с държави, и с недържавни играчи. Нужно да се използват инструменти за повлияване на действията, особено, що се отнася до държави, които са част от международни организации или търговски споразумения. Можем да използваме настоящите инструменти, но не липсват ресурси, за да приложим своите стратегии. Разбирам, че докладчикът иска този доклад да е по-общ, да се съсредоточи върху структурата, елементите, съществуващата инфраструктура, или пък да има чисто нови предложения. Смятам, че това е добър подход и много ще се радвам, ако този доклад не се превърне в а, някакъв списък с а, желания. Какво да се добави? Според мен трябва да се говори повече за вода, продоволствената сигурност и водите. Това е един голям проблем, който със сигурност ще се увеличава и в бъдеще. За мен беше чест да говоря за 4 минути за двама докладчици в сянка. Благодаря ви. И аз ви благодаря и на двама ви, господин Петеле и госпожа Шуица. Сега Екаре, няма никой. От Алде, госпожа Ятенмаки, която ще говори също от името на господин Пач. Заповядайте. Аз също ще бъда две лица. Първо от своя име, Ятен Маки. Искам да благодаря на съдокладчиците за това, че са направили един балансиран проект доклад. Искам също да подчертая, че Европейския съюз, а не отделните държави членки са тези, към които гледат трети страни, когато търсят пример за политики. Трябва да се възползваме от този факт, когато водим външно-политически действия има възможност за разширяване на климатичната дипломация в СВД. Смятам, че делегациите трябва да имат повече персонал, който знае повече за този тип дипломация. Два конкретни елемента. Подкрепям идеята да се заложат тематични приоритети на сътрудничество и дипломация. Един тематичен приоритет за този вид е, дипломация би трябвало да е арктическия регион, особено отрицателното въздействие върху полярните шапки. Затоплянето там е много по-голямо от средното по света. На второ място контакти с гражданското общество и неправителствени организации от трети страни. Тази тема бе спомената в проекто доклада. Искам обаче малко повече а, да се говори по тази тема. Също така силно вярвам, че жените в развиващите се економики трябва да бъдат част от тези големи действия, така ще се подобри статута на жените, което е изключително важно. И сега давам думата на господин Паек, Той ще говори от негово име. Колегата смята, че текстът е добър, той не очаква някакви големи проблеми, има някои важни елементи, които се иска да добави към доклада. На първо място автоматичните изменения водят до миграция на хора. Колегата смята, че трябва да се, свободи, ар, да се спомене Арктика. И там се, че там се усещат най-вече климатичните изменения, т.е. затоплянето на климата. Трябва също така да предприемем действия по отношение на това, че Трамп се оттегли от Парижското споразумение, а и факта, че Русия все още не е ратифицирала споразумението. Благодаря. И аз благодаря госпожо Ята Маки. Сега дам дума на зелените. Господин Фронтер, всъщност не знам дали искате да вземете думата и от името на вашия колега или не. Така или иначе, заповядайте. Grazie, Presidente. Е, eh, Няколко неща ще кажа, госпожо председател. Докладът изглежда много цялостен. Представените, които бяха направени, показват колко много теми се засегнаха. Вижте колко широк е, спектър и какво задълбочаване има. Независимо от това има няколко неща, които искаме да подчертаем и ние. На първо място необходимостта от налагане на действия е, по превенция, продоволствена сигурност, сигурност на водите, както и действия например в зоната под Сахара. Не само там, но даваме като пример, т.е. в зони, където няма храна, няма вода, промените на климата там също водят до ожесточаване на конфликтите, до вода, извинете, до битка за ресурси. Е, там имаме война, неравенство, миграция и така нататък. Това е записано в доклада, но според мен е дадено като ниво дипломация, но не като действие сега. Разбира се, темата е дипломацията, но според мен по-силно трябва да се каже, защото съветът в своя доклад, според мен, настоява по темата, които ние в парламента настояваме. Може да се каже още нещо тук. Друго, което може да ви се стори вторично, според мен не е, е свързано с това хората да са запознати, най-вече в Европа. Знаем от Евростат, че европейските граждани са запознати с климатичните изменения, много добър процент от тях са, но според нас те не са запознати с връзката между миграцията, войната, социалното неравенство и климатичните изменения. И това е много важно. Хората трябва по някакъв начин да знаят, че тези феномени са свързани. Нашите политики се опитват да ги разрешат по един свързан начин, така, щото гражданите окажат натиск върху политическите партии и то с конкретни послания а, с, по този въпрос. Да не се говори единствено и само по отделни въпроси, без да бъдат те свързани помежду си. Но гледна точка на АФЕТ. Аз съм член на АФЕТ, но имаме някои изменения, които вече са готови. Част от тях са точно за значимостта на създаването на политики, свързани с климатичните изменения, като превенция на конфликти в сфери, където климатичните изменения всъщност действат като мултипликатор на проблемите, които така или иначе вече присъстват. Имаме и други изменения, които са по-конкретни, които са важни. Разбира се, но ще ги изпратим директно като изменения. Отлична работа върви и мисля, че винаги може да се усъвършенства все пак. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Обръщам се към Обединената левица. А, от името на Торес Мартинес ще се изкажете вие. Господин Кулогло, благодаря. Ние приветстваме доклада, подкрепяме го в голяма степен, съвсем накратко. Европейската климатична дипломация може да се ползва с кредит на доверие само ако Европейския съюз изпълни и другите си ангажименти, не само тези по Парижкото споразумение. Необходимо е да работим в рамките на съществуващата рамка на ОНЕ. На следващо място подкрепяме идеята за да, да се интегрира а, измерението на измененията в климата в а, международни споразумения, както и да се оптимизират различните климатични програми. На четвърто място няма връзка между Брексит и изтеглянето на САЩ от Парижкото споразумение. Това са две различни неща. На пето място. Парижкото споразумение не подлежи на предоговаряне. На шесто място Външната политика на Европейския съюз трябва да е такава, че да може да наблюдаваме рисковете, свързани с измененията в климата, включително и превенциите, е, които би следвало да бъдат осъществени. Приветстваме текста и ще изпратим изменения. Thank you very much. Благодаря. Колегите от СПД не са тук. Сега ще дам думата на всички останали. Кой иска да се изкаже за една минута? Бихте ли вдигнали картата си, за да може секретарията да ви запише? Вас ви видях. До сега бяха само докладчиците в сянка. Госпожа Гърлинг е първа. Благодаря няколко неща. Първо, в доклада се говори най-вече за отношенията, които имаме в рамките на рамковата конвенция за измененията в климата. Има обаче и други дипломатически усилия, които трябва да се положат в рамките на ИКАО и ММО, например. Тези две организации са много важни, що се отнася до дългосрочното ем, въздействие върху нашите ангажименти и нашите цели. Това е област, която е извън компетенциите на рамковата конвенция за измененията в климата. Е, и морския и въздушния транспорт оказват сериозно въздействие. В ИКАО по отношение на въздушния транспорт, е, например, ни казват, че проблема е голям в развиващите се страни. И има много различни отношения между развиващите се страни от една страна и тези от развития свят. Това много ясно показва каква дилема имаме пред себе си, тъй като някои страни трябва да носят на плещите си по-голямо бреме от други. В парламента ние не се обръщаме достатъчно много към тези две организации, които споменах не само комисията МВ, но и комисията по транспорт и ГДМУВ са замесени и става много сложно и този проблем трябва да се засегне в доклада. Ако ще работим за климатична дипломация, трябва малко да се постегнем и да работим както трябва с тези две организации. И накрая искам да се спомене конкретно въздействието на поднационалната дипломация, например в рамките на щатите на САЩ, как да се развие този вид дипломация, както и дипломацията с Китай като ясен партньор в отсъствието на САЩ. Благодаря, госпожа Мелан. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на всички. Аз искам просто да направя някои коментари. Първо, в този доклад държавите виждат е, своето място е, по-скоро в субсидиарен смисъл. И аз смятам, че това е доста интересен подход, но е, може би това не е единственият сега ние непрекъснато чуваме една въздържаност по отношение на инструментализацията на економиката във връзка с климатичните промени. Веднъж казано, това е около това досие, което ние бихме искали да тласнем напред. Сега обаче искам да поставя два основни въпроса, които е, са и част от дискусията в нашата дис... комисия, както и в е, АФЕД първо производството на електричество и неговото съхранение и е, след това е, система за сътрудничество във връзка с е, напояването, най-вече в субсахариална Африка. В е, момента европейските е, държави виждат много големи дефицити в своята електрическа мрежа, от друга страна и в напоителната мрежа. Е, така, е, до някъде има за организация във връзка с е, новите урбанистични зони. Аз мисля, че в този доклад трябва да се въведат основни елементи, които до някъде сме забравили обаче в полза на големите концепции, които са, е, може би, малко по състраничен характер. Благодаря, госпожо председател. Господин Лиза. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата докладчици. Искам да подчертая изрично казаното от Джуди Гърлинг. Ние наистина трябва да бъдем много ясни по отношение на АМО и АКЕО. Аз имам впечатление, че тези две организации, въпреки че са организации на ООН, водят свой собствен живот. Там има малко политическа инициатива, малко напречни връзки с това, което се случва в ООН, най-вече и в Генералната асамблея и аз мисля, че това трябва да се покаже по-ясно. Освен това, искам да посоча нещо, което за мен е особено важно, за мен в проекто доклада на двамата колеги. Госпожа Дали заместваше само господин Лайнен, аз ще кажа, че става дума за точка 13, че при международните споразумения, които сключваме, ще трябва да включваме в бъдеще е, клауза за опазване на климата. Това е съвсем конкретна точка, която ние бихме трябвало, би трябвало да решим заедно. Благодаря. Благодаря някой друг. Ако няма желаящи, така приключваме с списъка с ораторите. Ще дам думата отново на председателя от името на АФЕТ. Може да кажете няколко заключителни думи в днешното заседание. Благодаря. Искаме да чуем и представителите на СВД. Господин Делил, тук ли е? Заповядайте. Благодаря, господин председател, госпожо председател. Радвам се, че може да сме тук и да коментираме проекта на доклада. Много депутати вече почетаха, че доклада е своевременен. 2018 е ключова от гледна точка на преговорите по Парижското споразумение и от гледна точка на това да се предприемат конкретни действия на място, тъй като само по този начин ще можем да се опитаме да постигнем целта от намаление на температурата с 2 градуса или градус и половина. Всъщност тези възможности стават все по-ограничени. Искам да припомня заключенията на съвета от 26 февруари. Те бяха споменати, бяха приети в съвета по външни работи. Там се говори за климатичната дипломация, говори се за ИКАО, говори се за ММО, говори се за връзката между климат и сигурност. Много е важно да се чуе ясния сигнал амбициозния сигнал от името на Европейския парламент, тъй като живеем във време на геополитически предизвикателства и доверието между страните е отслабено. Ето защо имаме нужда от европейските държави да поведат процеса и да помогнат за общи позиции в рамките на КОП-24 срещата в Полша в Катовице. От името на СВД няколко неща. Действията, свързани с измененията в климата, са неразделна част от два основни приоритета, които имаме в глобалната си стратегия. Отговорно глобално поведение, мултилатерализма и на второ място превенцията. Първо причините за много от настоящите феномени знаете, че изменята в климата са неразделна част от тези първопричини. Когато говорим за климатична дипломация, е, има нещо, което не може да се пренебрегне. В миналото може и да сме постигнали известен успех, особено на ниво КОП-21 и след това, когато дадохме ход на изпълнението на Парижското споразумение, това се случи обаче, тъй като ние можехме да стъпим на нашия опит, на това, което ние сме постигнали и да го демонстрираме. Ето защо е много важно да чуем това важно послание на комисиите ЕНВИ и АФЕТ. Вие сте обединени. Тези две измерения, за които аз говоря, са взаимно свързани. В тази връзка, мисля, че разговорите за бъдещето на многоличната финансова рамка са много важни и с оглед на днешния дебат. Нека да изтъкна, че миналата седмица Европейския съвет прикани комисията да гледа извън хоризонта на 2030 година и освен това поиска от нас да предоставим в първото три месече на 2019 година проектна стратегия за намаляване на парниковите газове и на някои други вредни явления няколко неща във връзка с доклада и посланията в него. На първо място по отношение на многостранността. В доклада се споменава и тук беше казано, че действаме по отношение на климата, защото смятаме, че борбата с измененията в климата е неразделно свързана с международното сътрудничество. И тук не става дума само за тематичния подход, става дума за правилата, на които стъпва международното сътрудничество, особено в наши дни, когато някои страни се оттеглят от сътрудничеството. На второ място, климатичната дипломация има много нива. Някои от вас подчертаха това днес и то се казва в доклада. След Париж климатичната дипломация засяга и държави, и недържавни формирования. Програмата за измененията в климата, например, говори за това как недържавните формирования могат да допринесат за общите цели. И ние приветстваме желанието на Европейския парламент да се засили парламентарната дипломация – тъй като тя може да бъде един мощен инструмент за действие. Мисля, че Европейския парламент е важен играч в тази дипломация на много нива. И търсим естествено възможности за практическо сътрудничество. И накрая, по отношение на климата и сигурността, много от вас говориха по този въпрос, няма да навлизам в подробности. Много от вас видяха доклада на Световния економически форум, свързан с глобалните рискове. В този доклад се говори за рисковете, пред които сме изправени, за евентуалното въздействие на тези рискове, околната среда. Ние сме в нова епоха. Целият рисков пейзаж се променя. И измененията в климата са неразделна част от този рисков пейзаж. Климатичната дипломация е свързана с, с цел 16 мири сигурност, с, с други цели. Искам да приключа по този начин. Това е доклад по собствена инициатива. Ще продължим с вас. С удоволствие да обсъждаме всички действия в рамките на климатичната дипломация. Благодаря. Сега ще дам думата на Елина Бартрам от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, за мен е удоволствие да съм тук и да говоря с вас е, за една тема, която е централна, що се отнася до лидерската роля на Европейския съюз, а именно борбата с измененията в климата. Много се радвам, че дебата днес демонстрира, че сме много запознати с световните предизвикателства, с възможностите, които имаме, с а, това, което ни предоставя Парижското споразумение. Искам да благодаря на двамата докладчици е, Лици Лайнен и на двете комисии за отличната работа. Проекта на доклад е една изключително добра основа, и мисля, че той може да се превърне в ценен принос към междуинституционалните преговори. Искам да подчертая междуинституционалния аспект на климатичната дипломация, защото само а, когато сме единни, можем да се ползваме с кредит на доверие. Миналата година беше изпълнена с предизвикателства относно битката с измененията в климата. Няма нужда да споменавам решението на администрацията на Тръмп да се оттегля от Парижкото споразумение. В същото време ние видяхме, че е, има все повече и повече природни бедствия, които доказват въздействието на измененията в климата по целия свят. Окържихме се, когато видяхме, че глобалната общност, въпреки онова, което каза Тръмп, е, се е, убедени и заяви, че е твърдо решена да действа и да работи за намирането на стратегически партньорства, за да се реши проблема. Три неща искам да кажа. На първо място цялостния контекст. Госпожа Дали справо изтъкна, че всичко това ще бъде тест за доверието у рамковата конвенция. Защото три години след Парижкото споразумение ние вече изчакваме с нетърпение реалните мерки. Е, диалогът Аланова дава възможност да разговаряме с нашите международни партньори. В допълнение, е, тази година ще станем свидетели и на приключването на разговорите по работната програма наръчника, свързан с Париж. Там ще се говори за прозрачност, за отчетност, за отговорност, за това кой какво трябва да направи конкретно. Това е нещо много важно, за да се демонстрира амбиция. Амбицията трябва да бъде прехвърлена в действителни мерки, да бъде превъплатена в такива мерки. Каква е ролята на Европейския съюз съответно? онова, което се прави от името на Европейския съюз, що се отнася до измененията в климата, доказва, че ние сме изключително амбициозни. Ние имаме изключително пространен набор от мерки, от действия. Искаме да поемем по пътя на нисковъглеродната економика, климатичната дипломация ни дава много възможности да споделим натрупания опит и да насърчаваме прилагането на нашите методи на други места. Неотдавна заделихме 25 милиона по инструмента за партньорство, за сътрудничество с основните економики. Знаете, че економиките от Г20 са отговорни за около 80% от глобалните мисии. така че сътрудничеството ще е много важно за това как точно ще преминем към е, общество неутрално от гледна точка на въглерода. Наред с сътрудничеството с е, основните економики по света, ние трябва да засегнем и въпроса за солидарността. Тук трябва да говорим за това какво можем да направим с нашите външни инструменти. Това е от съществено значение. Е, средствата ще са много важни за това доколко можем да изградим е, съюзи и доколко можем да се преборим за своите виждания, е, когато става дума за финализирането на книгата с правила от Париж. И накрая за самия доклад и за времето, в което той се появява. Много от вас споменаха многогодишната финансова рамка, нейното договаряне. Парламента говори за 20% средства за изменения в климата. Това стана и се прие като цел за предишната, съществуващата по настояща рамка. Би било много странно, ако тази сума не се запази и даже не бъде увеличена в бъдещата МФР. Парламентът трябва да играе важна роля в целия този процес. Европейските общества са изключително много заинтересовани от измененията в климата и мисля, че европейският проект сам по себе си вече стъпва на нашите действия срещу измененията в климата. Ето защо би трябвало да използваме това положение. Ако не го направим, много ще загубим и в контекста на дебата за цялостното бъдеще на Европа. И накрая, доклада наистина е своевременен, защото той говори за колективните усилия на различни заинтересовани лица, които трябва да бъдат обединени, независимо дали са държавни, формирования, недържавни, на местно ниво и така нататък. Всъщност, измененията в климата са онази област, в която всички може да се обединим и да демонстрираме своята стойност за околния свят. Европейския съюз трябва да демонстрира конкретен пример, да бъде пример за подражание и мисля, че Визията на парламента е много амбициозна. Нека да не забравяме, че миналия петък европейските лидери приканиха Европейската комисия да изготви стратегия до 2050 година. Това трябва да стане в първото три месече на 2019 година и самия този факт доказва колко е важна тази стратегия. Благодаря. Господин Лиц, искате ли да кажете нещо в заключение? Благодаря, колеги, за отговорите. Много благодаря на колегите от комисията за това, че подчертахте определени моменти, повдигнахте нови. Със сигурност ще се вгледам в някои въпроси, свързани с ММО и КАО. Бяха повдигнати въпроси за това колко е сложна тематиката. Господин ле каза, че не иска списък с пожелания. Ами лято е, приключваме по този доклад, но ми се иска това, което казахте вие, както и свързаното с социопола, всичко това е включено в целите за устойчиво развитие. Трябва да вземем това предвид. Говорихме за това, че не трябва да има глад, основна цел – както и водата, чиста питейна вода, една от целите, една от устойчивите цели или целите за устойчиво развитие. Търговските споразумения бяха повдигнати многократно от колегите. Мисля, че това е важно. С споразумението СЕТА, СЕТА в, с Канада, това е включено и трябва допълнително да се включва и в бъдеще. Много елементи бяха повдигнати, свързани с други въпроси, свързани с бедността, социалната справедливост, които са част също от целите за развитие. Колегите говориха за националните стратегии на а, наши държ... държави партньорки или държави наши партньорки. Добре е да работим заедно по този въпрос с комисията, когато наши делегации пътуват, не само на нашите две комисии, надявам се и други комисии на парламента, тъй като 30% от перспективата ни е свързана с това Информацията, която събираме при, нас посещ... при наши посещения, може би трябва да бъде е, съобщавана на комисията, за да има надграждане и така нататък. Ще се радвам да получа изменения. Thank you, Mr. Leeds. Благодаря, господин Лиц. Представянето на проекто доклада показва колко е важно този въпрос да е един от приоритетите ни. Благодаря на докладчиците, благодаря на докладчиците в Сянка и не на последно място, благодаря на СВД и на комисията за участието, да подчертая важната роля на климатичната дипломация за създаване на цялостен план за действия и прилагане на ангажиментите от Парижкото споразумение, постигане на целите за устойчиво развитие. Надявам се са докладчиците, докладчиците в сянка да проведат добри дискусии, за да се постигне силна позиция по тази важна тема. Крайните срокове сега. Първо, крайен срок за изменения 11 април, 11 часа. Не 12, а 11, внимавайте. Гласуваме в комисия при съвместно заседание на 16 март тази година. Май, извинете, май и в залата на АФЕ, т.е. тук, пленарна зала, през юли 2018 година. Много ви благодаря за участието. Закривам заседанието.